Добре дошли на днешната пресконференция. Както знаете, днес гласувахме регламента за общоприложимите разпоредби. Важна е обща рамка с правила за 7-годишният програмен период. Програмата за политика за сближаване представлява около една трета от многодишната финансова рамка. Давам думата незабавно на нашите съдокладчици. Господин Новаков, имате думата. Благодаря ви. първо дамите, така че ще дам думата първо на Констанце. Добре. В такъв случай с огромно удоволствие ще започна и ще се изкажа на немски язик. Ще ви изчакам да си сложите слушалките. Добре. Днес е много важен момент започнахме, работихме много интензивно, за да приключим работа по този доклад през месец септември. Бях внесени над 2700 изменения, които се превърнаха в 800 компромиси. Всичко това беше разгледано в рамките на няколко седмици, за да можем незабавно да започнем тристранните преговори и да обсъдим бъдещето на структурните фондове. Искахме възможно най-бързо да започнем да работим за съвместното управление, което е много важно за местни регионални органи, за да могат те да още от тази пролет да започнат да планират своите проекти от 2021 година нататък. Няма как да говорим за сигурност на планирането, докато не бъде договорен до край бюджета. Но бюджетът за политиката на сближаване трябва да бъде запазен на реално към настоящото си равнище. Такова е нашето предложение, а именно 378 милиарда евро за всички региони като не се предвижда разлика между регионите, които ще получат нещо и регионите, които нищо няма да получат. Предвидили сме три категории. По-слабо развитите региони, преходните региони и по развитите региони, като целта е всички да могат да участват. Всички региони са изправени пред борбата срещу безработицата, измененията в климата и бедността. И трудно можем да кажем, че има региони, които изобщо да не са засегнати от тази борба. Нашето предложение засяга 30% от политиката на сближаване. 30% от бюджета за политиката на сближаване ще бъде отделена, заделена за борбата с измененията на климата което показва колко са важни този вид инвестиции за бъдещето на политиката на сближаване. И като цяло зачитаме политическите приоритети, начертани от Европейската комисия. Искаме един по-интелигентен Европейски съюз, по-екологосъобразен, по-социален, по-Европейски съюз, който да е по-близо до гражданите. Искаме също така да се съсредоточим върху цифровите инфраструктури и комуникационните инфраструктурите също следва да бъдат разработени. След дълги разисквания внесохме изменение по член 15 по словутата макро економическа условност, която според нас трябва да бъде заличена. В качеството си на докладчик внесох едно изменение, което значително отслабваше въпросния член 15 и това мое изменение беше подкрепено с голямо мнозинство по време на гласуването в пленарната зала днес. И смятам, че по този начин изпращаме едно много ясно послание към държавите членки за бъдещето на преговорите. Може би си спомняте, че положението беше същото преди 7 години. И преди 7 години парламентът с голямо мнозинство гласува да не разреши Марко економическата условност. Защо? Защото според нас тя е начин за изместване на отговорността, като се прехвърлят към регионите погрешните решения, които се взимат от централните правителства. Смятам, че трябва да продължим да преговаряме по тази тема с правителството на държавите членки и продължаваме да работим по това толкова добре балансирано предложение. Според мен това е едно много интелигентно предложение и като цяло с голямо мнозинство защитаваме заедно политиката на сближаване. Това беше друго много ясно послание, което отправихме като едновременно с това гарантираме сигурността на планиране за гражданите. Смятам, че това е най-голямото постижение от това толкова дълго разискване в комисията. На това място искам още веднъж е, най-сърдечно да благодаря на е, всички, които участваха в работата. Е, благодарности за моя съдокладчик. Мисля, че бяхме чудесен екип. За това направо ти давам думата. Much, Много благодаря, Констанци. Скъпи колеги, бих искал да се изкажа на български язик, така че моля всички, които се нуждаят от превод, да си сложат слушалките сега. Унези от вас, които разбират български, мисля, че могат да минат и без слушалки. Аз съм доволен от това, което видяхме днес. 460 гласа за, 70% одобрение в пленарна зала за този доклад показва, че през последните два месеца заедно с моя съдокладчик госпожа Крел, както, разбира се, и с помощта на госпожа Михайлова като председател на Комисията, сме постигнали такъв баланс, че да получим а, такова одобрение. Какво е най-важното за мен? Европейския парламент от днес настоява за увеличение с 47 милиарда на средствата а, за кохезионна политика, което разбира се ще се отрази и на нашата държава. За тези колеги, които са от България, най-вече а, за най-бедните региони, които извоювахме да съфинансират своите проекти с само 15%, въпреки че Европейската комисия настояваше за 30% съфинансиране. Сами разбирате, че най-зле развитите региони трудно ще могат да извадят от собствените си бюджети такова съфинансиране. Имаме а, специално място, на места сме споменали и борбата с демографската криза, така че регионите, които страдат от, а, от нея, също да могат да бъдат а, подкрепени от а, европейските фондове за нея. В този ред на мисли ще кажа, че а, една от важните задачи беше да направим, освен хубав, добър балансиран доклад, да го доставим на време. Защото ако се бяхме забавили, това означава, че този парламент нямаше да има позиция и на практика хората нямаше да имат идея на какво могат да се надяват, бенефициентите какво могат да получават, с какви условия, с какви проценти са финансиране, а въпросите растяха всеки ден. Ето защо се радвам, че това успяхме да го постигнем и доколкото знам, още от следващата седмица на 19 започват преговорите със съвета с позицията, която току-що извоювахме. Ако трябва да влезем в детайли, ще кажа, че предлагаме увеличение и на парите за трансгранично сътрудничество. Това касае всички региони, които са погранични, които ще могат да се възползват от над 11 милиарда евро за развитие на, на, на точно тези места. А, Кохезионният фонд се увеличава с над 5 милиарда евро, от 41 на 46. Това касае, разбира се, тези 15 държави, които могат да се възползват от него, но това означава, че регионите и след 2020 година ще могат да се възползват от европейско финансиране. Защо повтарям това? Имаше една изключително успешна фалшива новина. И тя е, че европейското финансиране приключва след 2020 година. Мен самия сме питали в няколко държави а, в Съюза дали това е истина. Днес това беше ясно опровержение, че не просто средствата за кохезионната политика ще спрат, но и за някои държави те ще се увеличат. Най-малкото политиката продължава да съществува и да финансира именно тези традиционни а, проекти, от които хората все още имат нужда в много държави членки. Изграждане на пътна инфраструктура, ЖП линии, а, екология а, и всичко останало. А, от тук насетне надявам се на сътрудничество и добра комуникация с румънското председателство Разбира се, ще бъде успех, ако успеем да, да затворим няколко преговорни глави с тях и а, гласуване на първо четене отново през април. Поне такава е амбициозната ни цел. За това ще работим. Благодаря ви много. Now, <clears throat> Госпожа Михайлова, ще започна на английски и ще продължа на български защото виждам, че има много българи тук в нашата зала. Добре дошли в Европейския парламент. Първо бих искал да кажа нещо много важно. Цялата комисия Реги на Европейският парламент положи много усилия за да работи по четири досиета, които са от огромно значение и са свързани с следващата МФР. Това са, разбира се, правилните за общо приложимите е, разпоредби, интеррек, трансгранична сътрудничество, територно, териториално развитие, фонда за развитие на регионите и е, фонда за избягване проблемите в трансграничното сътрудничество. ПОПР, разбира се, беше най-важният най-важното досие, а следващото за регионалния фонд ще се гласува в комисията по регионално развитие утре, а вероятно на първата или втората пленарна сесия в Страсбург. Тук през март ще гласуваме това досие. Така че искам да благодаря на всички членове на комисията Реги и разбира се на а, докладчиците. Това беше една огромна работа. Можете ли да си представя, че става дума за 2500 изменения, 2500 различни становища, които трябваше да бъдат разгледани, анализирани и организирани така, че политическите групи да ги приемат. Днес Огромното мнозинство в пленарна зала доказа още веднъж, че сме извършили огромна работа. Някои членове на парламента не приеха някои от постигнатите решения, защото все още има някои проблеми, които надявам се ще бъдат решени в процеса на преговорите с, с съвета и след приемането на цялата МФР необходимостта от извършване на реформи, връзка между реформите и, и инвестицията от кохезионните фондове. А сега ще продължа на български. Ние много добре знаем какво означава да не са завършени реформите в някои сектори. Визирам примерно здравеопазване или образование – и колко е трудно да се правят инвестиции от структурните фондове в тези сектори, когато не са завършени реформите. Изискванията за обвързване на процеса на реформи в страните членки с подкрепата от структурните фондове, от политиката на сближаване е много важно и аз съм убедена, че по време на преговорите със съвета ние отново ще се върнем към тази тема. Същевременно стоят много въпроси за това как политиката на сближаване и структурните фондове ще се обвържат с другите финансови инструменти на Европейския съюз, като Фонда за стратегически инвестиции или бъдещия InvestEU, или механизма за свързване на Европа, който финансира големи транснационални а, проекти и също е от изключително значение за бъдещото развитие на много страни членки в Европейския съюз. Тук ще завърша, като ще повторя още веднъж. Днешното гласуване в зала е успех за комисията Реджи и за репортьорите. това е успех за политиката на сближаване като цяло защото не бих казала, че беше точно фалшива новина. През 2015 и 2016 година чувахме много гласове, които поставяха под съмнение въобще необходимостта от политиката за сближаване. Благодарение и на усилията на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, ние достигнахме до момент, в който тя е включена в многогодишната финансова рамка. Така че продължаваме Започват преговорите от следващата седмица и аз разчитам на добро разбирателство а, по време на преговорите и високо ниво на готовност на съвета. Благодаря ви. Um, Благодаря. Чухте изказванията на докладчиците и на Комисията по регионално развитие на председателката. Имате ли въпроси? Заповядайте. Девид Карета, Радио Радикале, Италия. Въпрос за макроекономическите условия видяхме, че член 15 от предложението на комисията вече беше изцяло заличен, но други предложения в текста предвиждат е, е, все пак е, някакви условия, с които се обвързват плащанията. Благодаря. Не, няма такива условия. Ако са случайно останали някакви остатъци от условия, правната служба трябва да преработи текста така, че той да бъде съображен с взетото решение. На всички места, където е необходимо да се нанесе поправка, тя трябва да се нанесе. Във всеки случай, обаче, аз смятам, че тази тема след гласуването все още не е приключила и смятам, че съвета отново ще заговори по тази тема и ще видим какво ще постигнем по време на преговорите. Само няколко изречения. Ще кажа, че позицията, която поддържахме до последния момент, беше член 15 да се запази до известна степен. И мнозинството показа, че парламента не е на единно мнение. Смятам, че член 15 и макроекономическите условия ще бъдат предмет на тристранните разговори, както каза Констанция защото очевидно има различни мнения по въпроса. Рикардо Фрадоси Оланса. Е, Рикардо Фрадоси. Е НП имаше единна позиция в подкрепа на макроекономическите условия или се разделих мненията на принципа север-юг? Ако трябва да бъда съвсем честен, не съм видял резултатите от поименното гласуване, т.е. те още не са публикувани, но гласувахме в групата. Не бих казал, че групата беше разединена. Макроекономическите условия са част от ценностите на ЕНП позицията на групата беше в полза на член 15. Може някои хора да са гласували против, но като цяло групата беше на единна позиция. Софи Петижан, Агенс Европ. Е, Софи Петижан от Агенс Европ. Ще задам въпроси на френски, ако нямат нищо против. Въпросът ми е кога ще се, се състои следващата тристранна среща и колко тристранни срещи са предвидени и дали очаквате тристранните преговори да бъдат а, приключени по време на следващия мандат на парламента, колкото разбирам се очакват поне 50 на тристранни срещи. Благодаря ви. I'll answer. As a, as a chair of Ще отговоря в качеството си на председател на Комисията по регионално развитие. Трябва да кажа, че сме в тясна връзка с румънското председателство. Но съвсем ясно трябва да заявя, че съветът никак не е готов да започне преговори по регламента с общо приложимите разпоредби. Те са готови да, под... да започнат преговори по два пакета за преговори. Програмирането, което спомена и госпожа Крайл. И ние приехме този подход, тъй като е важно да започнем процеса на програмация в държавите членки, а вторият пакет, по който са готов започнат преговори, са аудитите. Всичко останало все още са теми, по които в съвета не са готови да започнат тристранни преговори. Освен това сме ограничени във времето. Можем да продължим преговорите само до средата на месец март. Така че ще започнем на 19 февруари и ще трябва да приключим на 15 март. След това договорените или недоговорени части отново ще влязат в пленарната зала, за да бъдат гласувани на първо четене, по-скоро за одобрението на първо четене в Европейския парламент. Или казано с две думи, Нашата амбиция е да започнем да преговаряме. Да започнем процеса на преговори по тези две, два преговорни пакета. Няма как да завършим изцяло преговорите в рамките на настоящият мандат на парламента. Най-вероятно преговорите ще продължат и след лятната вакансия. Thank you. Are there any other благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. В такъв случай благодаря ви за присъствието. Благодаря ви, господин Новаков, госпожо Крел, госпожо Михайлова, за това, че ни обяснихте малко повече за това досие. Приятен ден!